колеги. <clears throat> Уважаеми колеги, въпреки че все още няма много колеги в залата, предлагам да започнем с следобедното заседание. Предстои ни размяна на мнения с представител на комисията за споразумението между Европейския съюз и Китай за географските указания. Знаете, че това споразумение бе прието на 6 ноември миналата година. Веднага давам думата на господин Джон Кларк от Генерална дирекция за меделие и развитие на селските райони. Господин Кларк, отговаря за международните отношения. Давам ви думата за уводни думи. Uh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам тази възможност да ви представя споразумението, което, което ние започнахме в началото на ноември и официално беше повестено от комисаря Холган и от неговия а, китайски а, колега на 6 ноември в присъствието на а, китайския а, президент Джин. И ние се надяваме до няколко седмици от съвета да бъде прието а, това споразумение и от парламента преди края на лятото, за да влезе в сила по-късно през есента. Това е първото такова споразумение между Европейския съюз и Китай. И неговата важност е не само заради това, че е първо, но защото и ние и Китай го виждаме като положително развитие за отношенията между Китай и Европейския съюз. Китайското правителство отбеляза, че това е нова положителна фаза в отношенията между Китай и Европейския съюз. Също така, това споразумение показва нашия успех и нашата успешна стратегия в насърчаването а, на разпространението на традиционните продукти, храни, напитки от Европа по света. Европейските продукти имат много високо много добра репутация по отношение на устойчиво проследяемост и така нататък. И някои продукти са с много добра, добра репутация. Какво прави точно това споразумение? Първо, това е високо ниво на защита за стоте а, географски указания от всяка страна от Европейския съюз и от Китай. След това е, е, гарантира, че тази защита ще бъде подсилена и в Европа, и в Китай административно, и от съдилищата по процедура екс офисия. Това е много важно за малките производители, които и не могат да си позволят цената за съдебни дела. И трето, с правилата, по силата на правилата на Световната търговска организация се използват някои вече съществуващи търговски марки, които ще продължат да съществуват съвместно с по-късните географски указания, и някои, които са от много време на пазара, ще продължат да съществуват на пазара за още няколко години преди да им изтече срока. Става въпрос за четири имена Фета, Пекорина, Романа, Асиядо, Сирене от европейска страна и Лапса, Чунг, Чай от китайска страна потребителите на тези продукти могат да ги ползват още няколко години, докато те бях, бъдат оттеглени от пазара и ще получат а, изключителна а, закрила като географски наименования в Китай и в Европейския съюз. Мисля, че това е най-хубавото, което можем да извлечем в това споразумение. Е, при, също сравнено с споразуменията, които имаме с Меркосур и с Мексико. Също с първите 4 години от споразуменията прогресивно ще защитаваме други 170 наименования, 170 европейски, плюс тези 100, които вече са защитени в първите 4 години. и във всеки един момент в бъдеще можем да добавим още наименования към споразумението. И накрая това споразумение заздравява сътрудничеството в дългосрочен план по отношение на закрилата и насърчаването на разпространението на нашите имена. Имаме доста амбициозни планове да си сътрудничим с Китай в бъдеще и планираме да заздравим това споразумение на различни панаири и изложения в Китай и на онлайн платформи, като например Alibaba. В, на резюме това, това споразумение е много добро за нашата економика и защита на нашите продукти в Китай, кое, който е бързо развиващ е, се пазар и е страна, в която има много имитации, неправомерно използване на имена. по отношение особено на сирината и на млечните продукти. И също това е добро споразумение за Китай. Те са защитени на най-привлекателния пазар в света с 100 географски указания, които са култови, ключови и а, те имат още географски указания, които ще се включат, така че това споразумение е в, от полза и за Китай, конкретно, но и за целия, а, целия, цяла, целия азиатски регион. Китай вече има 10 имена, които са, спор... са защитени в е, Европа. Предстоят още 100 в следващите 4 години и след това 175. Това е първото такова споразумение за географските указания. В момента приключваме с доточняването на правния текст и след това това споразумение ще влезе в съвета за да бъде подписано в следващите седмици. Ние сме уверени, че това е, споразумение след това може да бъде представено пред Европейския парламент преди лятото. Надяваме се на положително, положителен отзвук и положително гласуване и след това да влезе в е, сила е, в, в, е, през есента, когато има и среща на, на върха между е, в Лайпциг между Китай и Европейския съюз и там има, извинявайте, не среща на върха, изложение. Това е което предстои между сега и летния период. Кларк. Председателят, благодаря ви, господин Кларк. Сега веднага ще дам думата на колегата Винклер. Той е наш постоянен докладчик за отношенията между Европейския съюз и Китай. Колегата след малко трябва да ни напусне, поради което му давам думата сега. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Чудесно е че имаме такова изслушване в нашата комисия за това важно споразумение. Аз съм заместник-председател на комисията Интер. Е, благодаря на ви за това, че ни осветлихте по този въпрос. Както каза, казах, те от страна на комисията, ние също смятаме, че това споразумение за географските указания е важно постижение. Е, и ние в, в комисията Инте подкрепяме това споразумение. Имахме делегация през 2018, която посети Китай и имахме политическия диалог на високо ниво. И там подчертахме, че е важно да се приключи споразумението за географските указания. Както вие казахте, това е първото такова споразумение и това също е послание, че е възможно да има споразумение с Китай тук обхвата на това споразумение е доста ограничен, много специфичен и по-ограничен, отколкото всеобхватното споразумение за инвестициите, но въпреки това е много важно споразумение – и мисля, че нашият комисар по търговията е, е експерт по това споразумение, защото преди е, господин Хоган отговаряше за селското стопанство. Не само в е, символичен план говорим за това споразумение. Мисля, че вие знаете повече като членове на Комисията по селско стопанство. Това е действително споразумение, което се защити, ако искате европейските ценни, ценности, като например продукти с високо качество, които са а, търговска марка на нашата а, економика и на нашия селскостопански бизнес. Е, За това ние в а, комисията ИНТЕ ще си сътрудничам с комисията по земеделие, но също и с Европейската комисия. Имаме сериозни намерения в комисията Международна по търговия да включим да въведем нов начин за работа с Европейската комисия. Не само по отношение на географските указания, а и в други сфери искаме да се ангажираме в прилагането да използваме правомощията на Европейския парламент за мониторинг не само в фазата по преговаряне, но и във всички останали части, включително прилагането на законодателството ние искаме да стигнем до европейските фермери и производители, да бъдат то, те по-ефективни при промотирането на своите географски указания. Разбира се, ще изградим необходимите механизми, за да е, е, осъществим този мониторинг и контрол при е, прилагането и изпълнението. Знам, че вие не можете да останете в след... за следващата точка от дневния ред, но интересна е позицията на Комисията за последствията и връзките между които могат да възникват след първата фаза на това споразумение. Това споразумение между Штатите и Китай, нещо, което ние също предстои да разгледаме. Ние разглеждаме този въпрос и сме готови да работим с комисията по, този, по тази тема. Това е дълъг процес, но мога да ви кажа, че това споразумение за географски указания се изпълнява на време и има широка подкрепа в Европейския парламент от всички комисии. Благодаря. Винклер. Председателят благодаря на колегата Винклер. Други колеги също са се записали за изказване. Госпожа Толере. Президент. Много благодаря, господин председател. Искам да ви попитам следното, господин Кларк. Това споразумение защитава географските оказания на европейските земеделски продукти. Нещо, което ще бъде признато в целия свят и ще ни помогне да запазим местната практика в която спомага и за туризма в целия свят. И ще може да включим също така екологични измерения. Това вече съществува, но въпросът ми е във връзка с поразумението е следният. Междувременно Китай подписа споразумение с САЩ, които не защитават и не спазват същите изисквания по отношение на географските указания. И доколко а, би било а, в интерес на САЩ да се върнат а, по този въпрос, да говорим за генеричните названия и а, какво ще ни кажете във връзка с датите на споразумението между а, едно, едно време имаше а, а, с Европейския съюз и Китай и с, с, с, с споразумението между Китай и САЩ, които не спазват изискванията за географските указания. Благодаря, господин председател. Много се радвам за това търговско споразумение между Европейския съюз и Китай. Той има така ограничен обект, защото много често когато става дума за широки споразумения, страда нашето земеделие. В случая имаме един много точен сектор, по който сме сключили споразумение. Географски указания, които трябва да бъдат признати от двете страни. Смятам, че това е едно добро споразумение. Добре познати марки, като шампанско и други, но има 3300 географски указания в Европа. Е, и може би вие очаквате, че е, след няколко години ще имаме още 160 такива допълнителни. И доколкото знам, 6 години бяха необходими за признаване на 10 такива географски указания. С това темпо как ще успеем да се споразумеем за още 160? И още един малко по-широк въпрос. Знаете, че европейското вино страда от данъците, които, от митата, които налага САЩ. И искам да попитам, възползвахте ли се от възможността по преговорите по това споразумение, да разберете дали има възможност да увеличим нашия износ на вина в Китай. Това беше вторият ми въпрос. Благодаря, господин Кучмюк. Dziękuję bardzo za, za te wyjaśnienia, które... Благодаря за всички тези уточнения. Благодаря благодаря за изложението. То беше много интересно, но и аз искам да попитам нещо. То се отнася до финансовият пакет, свързан с това споразумение. става дума за износа на хранителни продукти в, на китайския пазар. Това са 13 милиарда евро. 10% от тази сума са продукти с защитено географско указание. Значи това са около 3 милиарда евро годишно. Искам да знам а, според вас какви са перспективите в тази област. Защото а, а, става дума за земеделски произведения за 3 милиарда долара. И а, Необходимо е да се погрижим за интересите на сектора в Европа? Каква е възможността да се увеличи износът за Китай? Защото ние бихме искали да се увеличи европейският износ на земеделски произведения за Кина. Говориме е, е, е, за 160 защитени географски показания – и това ще даде ли възможност да увеличим продукти с защитено географско указание от Европейския съюз за Китай? Благодаря, господин председател, господин директор. И аз също се радвам, както колегите, че е включено това споразумение, че това дава възможност на нашите предприятия и на нашите производители Нещо, което беше засегнато и от моите колеги вече. Първо, можете ли да ни кажете нещо повече за предстоящите е, защитени географски указания? Как ще се бъдат подбрани те в бъдеще? В средносрочен план имам предвид. И втория ми въпрос. <clears throat> Споразумението сега, което подписваме с Китай, Имаме от една страна, от друга страна съществува споразумението между САЩ и Китай. И а, възможно ли е това споразумение да постави под въпрос и да застраши а, да нашите усилия за споразумение с Китай и неговото действие? Благодаря, колегата Уда. Благодаря, господин председател. Добра новина е сключването на споразумение между Европейския съюз и Китай. Знаете, че а, а, какво ще кажете за апикултурата? Знаете, че дълго време сме обсъждали въпросът с фалшификатите на мед и други пчелни продукти, които идват от Китай. Тези продукти не са на нивото на европейските. Много често се смесват с европейски мед и се продават като европейски мед техните продукти. Това е въпрос, който трябва да се разгледа, защото той не търпи отлагане. Председателят благодаря. Ако няма други въпроси по тази точка от дневния ред, отново давам думата на господин Кларк за отговори. Благодаря. Някакси ще изпреваря следващият точка от нашия дневен ред, когато ще обсъждаме споразумението между Китай и САЩ също в областта на земеделските произведения. Но много от нас се питат какво ще бъде въздействието на това споразумение върху нашето споразумение относно продуктите с защитени географски указания. Искам да ви напомня, че а, много а, пъти се казва, че музиката на Вагнер не е толкова лоша, колкото изглежда, колкото ни се струва. Това се отнася и за споразумението между САЩ и Китай. Също като музиката на Вагнер, това споразумение не е толкова лошо, колкото може да изглежда. Значи, споразумението между САЩ и Китай се цели да намали защитата, на която се радват продукти с географски указания в Китай в много случаи, когато вече става дума за търговска марка, която се конкурира с китайски продукт или когато името се смята за генерично. Въпросът е как ще действат тези ограничителни условия в рамките на съществуващото споразумение. Например, ако едно название, наименование е търговска марка в САЩ или има генерично само в САЩ, значи ли това, че а, Китай ще откаже да го разглежда като географско указание? А, това би било а, абсолютно непоследователно и незаконно по правилата на СТО. А, да се отхвърли а, искане за географско указание, ако името е търговска марка в Китай или се разглежда като генеричен термин. значи, да се разглежда това връзка с споразумението с САЩ е абсолютно неуместно. ние не сме обезпокоени, кой знае колко много, от тази разпоредба в споразумението между САЩ и Китай, защото тези разпоредби трябва да отговарят на международното право в строго погледнато. Споразумението между САЩ и Китай също предвижда определени ограничителни условия на защитените географски указания. А, когато става дума за а, подадени а, искания, които още, по които още не е взето решение. А, когато ние е, официално подпишем нашето споразумение с Китай, това споразумение между Китай и САЩ няма да въжи за нас, защото в Китай тези имена вече че са минали през тяхната вътрешна регулационна система и се радват на пълна защита. Значи няма да има такива, които изчакват решението. В този случай, така да се каже, китайците са изпуснали влака. И затова не сме особено разтревожени от това споразумение. Първо, защото Китай ще се придържа към изискванията на Световната търговска организация и ще трябва да спазват двустранното споразумение, което са сключили с нас, с президентът на Китай и нещо, което е минало през вътрешната система на одобрение в Китай. Сега по повод на другите въпроси. Дали след като на се бяха необходими 5-6 години, за да се одобрят 5 или 6 географски указания, дали толкова време ще е необходимо и за следващите 175. Много ясно споразумението предвижда, че тези 175 на наименования, указания ще бъдат одобрени през следващите 4 години. Също се отнася и за европейската страна, страна, така че не трябва да се тревожите по този въпрос. Имаше и въпрос как ще идентифицираме географските указания, които трябва да бъдат защитени. Това става в, чрез консултации с страните членки, с производителите на селскостопански произведения с географски указания, които се нуждаят от защита. Ще преценим тяхното търговско значение в Китай и а, а, потенциалните възможности за износ в Китай. Значи ще се насочим към на географските значения или географските указания, които имат най-голям потенциал. Имаме над 3000 такива е, географски указания в Европа. В нашето споразумение обаче ще се, спораз... ще се съсредоточим само върху тези, които имат значение за международната търговия. Колко бързо ще расте пазарът на произведения с означени географски указания, не знаем, но надяваме се постепенно да има увеличаване на нашия износ на вина, алкохолни продукти, зехтин, както постепенно отпадат бариерите и спънките, които пречат на пазара в момента. Когато те бъдат защитени в Китай, очевидно тяхните продажби ще се увеличават. Имаме много добре финансиран европейски инструмент за популяризиране на нашите стоки. 80% е, от кампанията за популяризиране на тези продукти се идва от европейския бюджет и това ще помогне за тяхното популяризиране в Китай, пък и другаде. Въпрос имаше дали сме обсъдили с Китай въздействието на 25% мита нашите вина, наложени от Китай, от САЩ. Не, не сме обсъждали този въпрос с Китай, но ако погледнем търговското салдо, наш, износът наши вина за Китай продължава да бъде много успешен. И когато имаме и защита на техните географски указания, сигурен съм, че този износ ще нараства още по-бързо и накрая. Имаше въпроса за пчеларството. те. не сме обсъждали въпроса за меда и неговото размесване от страна на Китай с по-низкокачествени прахни. Знаем, че съществува този проблем ще видим какво можем да направим, за да може бедът, който идва в Европейския съюз, било от Китай, било от другаде, а, отговаря на това, което пише върху опаковката, че наистина е мед, а не е замесен с, примесен с захара или някакви други примеси. Председателят, благодаря ви за отговорите. Можем направо да продължим с следващата точка, точка 12. От им я обсъдихме и по време на разискванията по точка 11, нещо, което се очакваше. Сега предстои да обсъдим споразумението между САЩ и Китай. Притеснявани това споразумение. във връзка с фитосанитарните стандарти и географските указания. Сега веднага давам отново думата на господин Кларк. Um, Благодаря, господин председател. Има, а, значи, три страни на споразумението между САЩ и Китай, които могат а, да въздействат в европейското земеделие – в зависимост от това как се прилага споразумението от Китай и какъв ще бъде пазарният достъп и какъв ще, какви ще бъдат фитосанитарните изисквания и как ще се гледа на географските указания. А, а, а, първо, трябва да имаме предвид обещанието на Китай да отвои вноса си от 20 милиарда на 40 милиарда тази година и до година вноса от САЩ. Това ще бъде соя, свинско, други меса, зърнени храни, морски продукти също така. Това увеличение до голяма степен ще се падне на свинското и соята, като Китай премине от внос на своя, от, от САЩ место от Бразилия, където сега внася и ще внася повече свинско месо, а, поради огромният, огромният спад на местно производство, поради африканската чума по свинете. Не знаем точно как тези 20 милиардно увеличение ще се разпредели между различните а, стоки. Нещо, което още не знаем. Знаем обаче, че Китай ще трябва а, да има а, 10% годишно увеличение на своя БВП, за да може да освои тези допълни, този допълнителен внос. В момента растежа, ръстът на БВП е около 6%, вероятно поради коронавирусът ще намалее още повече. Така че тук съществува така сериозен въпрос дали Китай ще може да постигне такова голямо увеличение. А споразумението казва, че в, в, при фос-мажорни обстоятелства или извънредни обстоятелства обема на вносът може да бъде и по-малък. Като казвам, това очевидно съществува а, риск, който е в наша полза. А, а, като се надяваме, че този а, е, възможност за внос а, е, ще може да се възползваме и ние. А, след около 6 месеца, след като видим какво е въздействието на споразумението на търговската практика, ще знаем какъв ще бъде а, страничният ефектът на изместване на нашите възможности за износ като въздействие от това споразумение. А, трябва да се споразумеят да се каже, че след като САЩ настояваше, САЩ настояваха Чайна, а, Китай да уважава принципите на свободната търговия, е, докато САЩ настояваха за това, в момента те са се съгласили на едно дирижирано търговско споразумение, където държавни предприятия в Китай ще купуват селско-стопански произведения от САЩ. В този случай САЩ подкрепят държавната политика в този сектор в Китай. Тоест една търговска политика, която се ръководи от държавата. Вторият въпрос, който е свързан и с стоките с защитено географско указание – за происход, но както вече споменах и по-рано, това не ни тревожи особено. А, значи, а, третата а, област, в която е, води до загриженост, това са а, фитосанитарните а, е, изисквания. А, знаете, е, използват се а, е, хормонални препарати, те се бъдат в стоките, които се внасят в Китай и това ще бъде в противовес на дългосъ... отдавнашната китайска политика да забраняват подобни хормонални, хормони в храните. Китай също така се е съгласил да разгледа още един път в рамките на 24 месеца молбите на САЩ за е, одобряване на географски указания. Също така има и ангажименти, съгласно които Китай е, поема ангажименти било да ускори, било автоматично да одобрява кланици, опаковачни заводи и други за месо и а, морски продукти а, от страна на САЩ. А, сега, по отношение на тези санитарни и фитосанитарни стандарти, има изисквания във връзка с птичия грип. Нещо, което е в полза, наш, наша полза, особено в областта на млечните продукти, но също така и в месата и птичите продукти, нещо, което ще помогне на нашият износ. Като също така се впишем в рамките на правилата на Световната търговска организация. Това е положителната страна от променето на отношението към хормоните в говеждото, на които Китай се е съгласил, са твърде съществени и ще ни поставят в неблагоприятно положение по отношение на нашия износ на говеждо за Китай. Защото тези хормони се използват, те са растежни хормони, и се използват много широко от американските производители на говеждо месо. Сега, да се върна към това, което казах в началото. Всичко зависи от това как на практика Китай ще прилага различните ангажименти, поети в рамките на това споразумение. Тук има малко възможност за маневриране. Ми се струва, че сегашният а, така, страхът от коронавирусът и е, невността на китайските потребители по отношение на безопасността на храните и тяхната безопасност, тези тревоги трябва да бъдат взети предвид от правителствата, когато става дума за прилагането на споразумението между САЩ и Китай. много ще зависи, както вече беше казано, от това как Китай прилага това споразумение. Но тук вече споменах, има значителна възможност за маневриране. В заключение, а, тревожим се а, да не би това споразумение между Китай и САЩ да застраси нашето сега прохождащо нашата прохождаща, на прохождащ износ за Китай, особено на птиче месо и птичи продукти, но и в други области. Но в случая става дума за една така дирижирана търговия между двете страни, нещо, което смятахме, че успяхме да преодолеем още през 80-те години. И, но след няколко месеца мисля, че ще имам възможност, във всички случаи преди лятото, да споделя с вас каква е нашата оценка за въздействието на това споразумение. Много е рано да правим окончателна оценка сега. Благодаря ви, господин Кларк. Анализът ви не бе изцяло положителен, затова ще трябва да следим наистина отблизо прилагането на споразумението. Колегата Бесер. Благодаря, господин председател. Благодаря а, за тези, тази информация. А, хареса ми вашето споразумение. А, но, а, с Вагнер. Но разбира се, земеделието и хранителните продукти това не е музика. И мисля, че трябва дълбоко да помислим Има по малко по-различен начин да третираме въпроса за земеделието и хранителните продукти. По-различно. Музиката, разбира се, е култура и за нея може да се направят е, изключения. Ако има изключения за културата, обаче може да направим изключения и за земеделието и неговите продукти. Всичко е, много е зависи от е, нашата способност да осигурим прехраната на населението. И трябва малко повече хуманност. Както вие сами казахте, Китай трябва да спазва правилата на СТО. Но не мисля, че ние европейците просто трябва да чакаме това да, да се случи. Е, по-скоро за бележка е това, отколкото въпрос. Но мисля, че земеделието и хранителните продукти заслужават да бъдат също изключение. Благодаря, господин Кларк. Имах въпроси, но виждам, че вие сам разбирате какво ни тревожи и какви въпроси ни вълнуват. Бих искала да напомня а, а, нашата тревога, защото ангажиментът на Китай да купи близо 40 милиарда земеделски произведения от САЩ а, по, по, заплашва а, нашият износ, а, заплашва нашите производители в, в Европа особено в, в, в сектора на свинското месо, а, а, където, ако може да се каже, сега в момента а, а, печели от епидемията от а, а, африканска чума по свинете. А, но ние трябва заедно да действаме на европейско равнище за, по тези проблеми. Благодаря и накрая колегата Буда. Благодаря ви, господин директор. Благодаря за вашето а, изложение. А, и виждам, че и вие споделяте нашата тревога а, във връзка с това споразумение. Европейските земеделци, европейските фермери може би ще а, пострадат от това споразумение не мога да разбера как в някои части на света се използват растежни хормони, които са доказано вредни за човешкото здраве. И е, е, тревожа се, че тези стоки могат по непряк път да се озоват в Европа. Може китайците да са съгласни да ядат месо от животни, на които са давани растежни хормони, но ние в Европа не искаме това. Трябва да бъдем много внимателни. Председателят благодаря на колегите. Колегата Толере. Just... Малка забележка. А тя е следната. Китай е една огромна, древна страна, в която от последните 30 години преживява една економическа революция и се развива с невероятна скорост. Можем да си спомним два скандала във връзка с млякото и млечните продукти, във връзка с износа на млякото и във връзка с цената на млякото и брашното. Но искам да попитам, може ли сега да говорим вече за някаква конвергенция в стандартите между Китай и САЩ? Това от една страна и от друга страна. Европейската система не, се, не е призната нито в Китай, нито в САЩ. Но, но ние имаме научни доказателства, че определени практики са вредни може ли да кажем, че има някаква конвергенция на стандартите в цял свят? Колегата Давид. Jistě důležité в увагу на naše потреби a zájmy. Сигурен съм, че е важно да се вземат предвид нашите потребности и интереси. Също така важно е да се разгледат и допусканията за бъдещите потребности и приоритети на Китай, като се има предвид геополитическият контекст. Какви възможности имаме за търговията си с сълскостопански продукти, с оглед на бъдещите потребности и приоритети на Китай? Колегата Андрио. Си президент, Благодаря, господин председател. Не мислех да се изказвам, но не, не, не мога да се въздържа. А, а, ние а, познаваме тези въпроси от още от 2012 година до сега. Още един път става дума за многостранността. Не съм уверен, че двустранните споразумения са пътя, по който трябва да вървим. Добре е, че ние се стремим към по-високото. Теглим нагоре, ако може така да се каже. но а, трябва да видим доколко Китай ще защитят а, пред те стандарти. Миналата седмица а, в а, Страсбург а, говорихме за това колко е крехка и уязвима съществуващата система. И знаеме за кризата с млякото, млечните продукти. И е, това доведе до фалиране на много голям брой е, млекопроизводители. А може ли да искаме в международен план а, е, да се поддържа високо качество? Защото тези двустранни споразумения вредят на европейското земеделие. Vielen Dank. Председателят, благодаря ви. Господин Кларк, имате думата за отговори. Благодаря. Благодаря на всички, които зададоха въпроси. Не се опитвам да ви нито да ви успокоя, нито да ви плаша. Ще видим през следващите няколко месеца как това споразумение ще бъде прилагано и какво ще бъде неговото въздействие по отношение на европейският износ или нашата търговия. Нашето говеждо и пилешко месо сега прохождат за Китай. Но с като предвид нуждата, голямата нужда от протеини на, в Китай, износът ще продължи да расте. Може би малко ще се забави, като се има предвид, че в случая САЩ като че ли имат известно предимство. Подобно е положението и при свинското. През последните няколко години китайския пазар експлозивно се увеличи, търсенето се увеличи и САЩ се опитват да запълнат, да отговорят на част от това търсене. Това е първоначалният анализ, който е, направи Бразилия. Ще видим как ще се развива този пазар през едните години. Съгласен съм с това, което бе казано тук. Вече сме казали на Китай, че те трябва да спазват задълженията си по СТО, както и международните норми. И ако е така, наистина, споразумението между САЩ и Китай ще има много по-малко вреден за нас ефект или вредно за нас въздействие. Има много страни членки, които чакат да получат одобрение на техните искания, както за свинско, така и за пилешко и говеждо месо, чакат да получат одобрение от Китай. Сега въпроса за културното измерение, което бе споменато. През едните години, дори повече, ще трябва да покажем на Китай, пък и на другите пазари, по-високото качество и устойчивостта на а, производството на храни и напитки в Европейския съюз. Трябва да повтаряме, да не се уморим да повтаряме това и да показваме на нашите партньори в трети страни, че имаме най-високите стандарти на безопасност, най-високите стандарти на качество в Европейския съюз. И това послание е, ще стигне до потребителите в Китай и другаде, така че те да избират европейските продукти, европейските храни. Трябва да настояваме на това послание, което отговаря на действителността. Господин Буда говори за опасността от измами примерно продаване на говеждо, отглеждано с растежни хормони. Споразумението между Китай и САЩ по никакъв начин не намалява на нашето така, внимание, когато става дума за внос на подобни хранителни продукти в Европейския съюз. Тоест това не ни тревожи. Тревожи ни обаче факта, че Китай може да започне да приема внос от говеждо, което е третирано с растежни хормони. По този начин нашата политика в тази област бива подкопана, ерозирана. Ще видим на практика обаче как ще действа това споразумение. Попитахте ме дали има някакво, някаква конвергенция, някакво сближаване между стандартите в САЩ и в Китай. И да, и не. Да, в смисъл, че за някои конкретни продукти Китай приема американските стандарти или решения за одобряване, одобрение за определени формули, за определени производствени съоръжения в САЩ. И изглежда, че те приемат и американските стандарти за говеждо отглеждано с растежни хормони. От друга страна, обаче, Китай не възприема американски стандарти. Те се стремят към международните стандарти, които фактически са част от нашия подход към регулирането на тази търговия. но трябва да се разгледат по-отделно различните разпоредби на това споразумение. Това е, господин председател, на бързо отговор, който мога да дам на зададените въпроси. Ähm, Председателят, благодаря ви, господин Кларк. Благодаря за тази размяна на мнения. Благодаря и за това, че открито взехте отношение по онова, което ни притеснява тук в Комисията по селско стопанство. Радвам се, че комисията отчасти споделя нашата загриженост. Ще следим отблизо развитието на нещата във връзка с това споразумение между САЩ и Китай. Надявам се, че скоро отново ще можем да ви приветстваме с добре дошъл тук. Ja, yeah, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt Преминаваме към следващата точка, точка 13 от дневния ред. Става дума за становище на нашата комисия. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси. Става въпрос за предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за изменение на регламент 182 за правилата и принципите относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на комисията. Звучи сложно. Докладчик от наше име е колегата Рупе. Давам му думата, за да ни представи становището си. Имате около 3-4 минути. Е. Благодаря, господин председател. Колеги, изготвих становище за изпълнителните правомощия на комисията. Става дума за цял набор от правила, отнасящи се до координирането на позициите на експертите на държавите членки. В резултат от тази координация се изготвят окончателни варианти на документи. Не е много дълго становището ми, но според мен е важно. Имаме право да излизаме с становища по теми, по които работи Комисията по правни въпроси. Вероятно на базата на нашето становище Комисията по правни въпроси ще излезе със своята позиция, която ще бъде представена на целия парламент. Има няколко елемента, които са от значение. Един от тях е принципа на превентивност. Искам да предложа следното. Когато даден законодателен акт се отнася до здравето на хората, до екологосъобразността или здравето на животните, то трябва да се прилага принципът на превантивност. В случай, че има проблеми, не би следвало да се издава разрешение. Има и още нещо. Комисията предлага да не се броят гласовете въздържал се. Обикновено броят на гласовете за и против не е толкова висок. Това означава, че всяка държава членка трябва да застане на позиция. Но това не е много добър подход, според мен, тъй като понякога държавите членки не искат ясно да изразят позицията си. За това и се въздържат по време на гласуването. Предлагам да се гарантира повече прозрачност Не бива само да се знае кой е гласувал от името на дадена държава членка. Те ще трябва, тези хора ще трябва също така публично да огласят причините, поради които са гласували за или против. Да се обосноват ако не се стигне до резултати по време на първия кръг, комисията предлага да се организират и допълнителни срещи на ниво министерства. Излишно е това, според мен, тъй като така постоянно ще се отлага вземането на окончателно решение. Ако не бъде сформирано необходимото мнозинство, ако не е на лице необходимият брой гласове, то тогава комисията следва да предложи на Европейския парламент да измени първоначалното законодателно предложение. Ако става дума за много важен законодателен акт, това е системата, която трябва да се прилага. В противен случай ще се стигне до задънена улица. Има и още някои други по-дребни изменения. Любопитен съм да чуя какво смятат колегите. Можете да внасяте изменения до 21 февруари 13 часа. Благодаря на господин Рове. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка. винаги първо се изказват. Те, ако сте докладчик в сянка, поради това няма нужда предварително да се записвате за изказване. Винаги първо на вас даваме думата. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Подкрепям докладчика, поздравявам го за работата му. Смятам, че държавите членки трябва публично да огласяват позициите си по обсъждани въпроси. В случая става дума за механизъм за контрол. Целта на този механизъм е да се поема политическа отговорност за актовете за изпълнение. Тези актове са много видими за европейските граждани, имат и осезаем ефект върху живота им. Много често по механизма за контрол се предвижда процедура по обжалване – Затова и Европейският парламент трябва да информира комисията, когато по проект за акт за изпълнение се излиза извън първоначалното му приложно поле. Процедурата по проверка е предвидена за други актове за изпълнение от областта на ОСП, околната среда, защитата на общественото здраве, сигурността и безопасността на хора, животни и растения и други. Необходима е промяна, когато следва незабавно да влезе в сила съответния акт за изпълнение, за да не се нарушава функционирането на пазара. парламентът винаги може да заяви спрямо комисията, че подаден на акта за изпълнение, комисията надхвърля правомощията си. Държавите членки трябва да могат да участват в този процес на вземане на решение. Господин Андрио. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа за качеството на доклада, което е високо. Също така необходимо е предохранителен, предпазлив подход. И аз не съм убеден, че това, което комисията предлага по отношение на квалифицираното мнозинство, ще реши проблема, так му напротив. Съмнявам се. По този начин ще може да бъде откажено одобрението на основни продукти. И ще доведе до отказ за одобрение. Когато имаме един основен текст, който предвижда подобно одобрение трябва много ясно на молбоподателя да се отговори а когато става дума за прозрачността, както беше, както вече бе казано, мисля, че това ще затрудни предлагането, е, ще затрудни е, страните членки. Подкрепям възможността за обжалване пред е, съответните министри. Благодаря. Благодаря ви, господин Хойтема. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика. За мен е много важно да разгледаме действително цялата процедура. В момента, според мен, има един съществен проблем, а именно когато няма квалифицирано мнозинство за или против на ниво държави членки. Тогава комисията повече или по-малко е длъжна сама да вземе решение на базата на становището на Европейския орган за безопасност на храните. Тогава е вероятно парламентът да се намеси, да каже, че това не е доброто решение. Това не представя в положителна светлина агенциите. Но е необходимо при преценката на това какво е безопасно или не, да можем да стъпим на констатациите на учените. В противен случай анализът ни ще е чисто политически, което трябва да се избегне на всяка цена. Що се отнася до принципа на превентивност, няма толкова голям смисъл да се прилага този принцип. Трябва повече да разчитаме на органа за безопасност на храните. Държавите членки трябва ясно да заявяват също така позициите си. Мисля, че трябва да сме внимателни. Не бива непредомишлено да виним агенциите си. Госпожа Агилар. Естествено, благодаря, господин председател. Това е вече старо а, предложение на комисията, което, когато първо беше предложено, беше отхвърлено и имаше причини за това. А, председателя Юнкер искаше да остави акцент върху а, държавите членки при фитосанитарните мерки, но се получи някакъв а, предложение без смисъл. А, ние се отделихме много от а, научния смисъл на предложението увеличила и се увеличи бюрокрацията. Нито държавите членки бяха доволни, нито дори парламента. Аз категорично отхвърлям това предложение. Е, трябва да знаем какво е гласувал нашия избирател и затова трябва да има прозрачност – при отхвърлянето на това предложение и изменението, което се предлагане за а, квалифицираното мнозинство за някой продукти, които господин Ропе квалифицира като чувствителни, няма научно основание. Това са продукти, които са важни за нашите производители и се надявам комисията да прекрати харченето на пари и на и, а, губенето на време и да ускори процеса на вземане на решение и да го направи по-ефикасно. Благодаря ви. Има ли други колеги желащи да се изкажат? Не са се записали повече колеги за изказване или не? Господин Фланаган. Благодаря, господин председател. Винаги е била абсурдна идеята Затова една държава членка да може да се въздържи или да не изразява ясно позицията си. При всички положения трябва да настъпят промени в това отношение. Защо е заличено съображение 8? Не би трябвало да няма възможност за още едно ниво за обжалване. Но така или иначе държавите членки трябва да са в състояние да огласят публично позициите си. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще дам думата на представителката на комисията, госпожа Кристенсен. Добър ден! Всъщност съм Сузане Хъге. Смених се с колежката Това предложение е представено още от преди 3 години. От тогава насам не е постигнат напредък. Съветът подхожда доста колебливо към това предложение. Затова сега се радваме, че парламентът поднови работата по него. Вашето становище ще бъде взето предвид от Комисията по правни въпроси, когато парламентът излезе със своята позиция по предложението. Да се надяваме, че ще може да се подновят дискусиите и в съвета. Няма промяна по отношение на случаите, когато няма становище от страна на държавите членки. Не се е променил броят на тези случаи. Разбирам, че търсите решение – Нашето предложение за решение е малко по-различно от това, което предлага вашият докладчик, но и ние и вие се обединяваме около необходимостта от прозрачност. А що се отнася до решенията, които да са насочени към положително решение, то от това ще проистекат правни проблеми. Защо? Защото идеята на комитологията е тъй нареченото обратно мнозинство. Освен това, има риск и от съдеб... действия по съдебен ред срещу нас, защото ако се приложи това решение, то ние няма да можем да изпълним задълженията си по основния акт. Благодаря ви за работата по тази тема. Председателят благодаря. Давам думата за обобщение на колегата Рупе. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите, за участието им в дискусията. Благодаря ви за предложенията. Ще очаквам конкретните ви предложения за изменение в писмена форма. От там нататък отново ще се срещнем и ще се опитаме да намерим заедно решение. Да се надяваме, че ще постигнем съгласие – за да можем и своевременно да представим становището си. Крайният срок за внасяне на измененията е, както казах, 21 февруари, 13 часа. Чухте какъв е срокът за внасяне на изменения в случай, че искате да внесете такива. Стигнахме до точка 14 публично изслушване. Гостите ни, които ще участват в изслушването, ще дойдат в 16.30. За това ще трябва да прекъснем за малко заседанието. Ще продължим точно в 16.30 часа. Изслушването ще продължи 2 часа. До след малко.

Okay, so dear colleagues, please take... Колеги, моля заемете местата си. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, Продължаваме с заседанието. Започваме направо с изслушването подкрепа от страна на Европейския съюз за новаторство в селското стопанство. Дискусията ще се състои в рамките на два кръга. Първият кръг – е посветен предимно на общата сълскостопанска политика и проектите на Европейския съюз за новаторство в селското стопанство. По този кръг от разискванията ще се изкажат трима наши гости. Вторият кръг е посветен на Хоризонт Европа, рамковата програма за научно-изследователска дейност за периода 2021-2027 година. Ще обсъдим най-вече онази част от програмата, която е от интерес за селското стопанство. Предлагам веднага да започваме. Всеки гост ще има по 10 минути. Гостите ни са тук до мен на трибуната. Ще има по 10 минути за изказване. След това ще последва 5-минутно изказване от страна на представителя на комисията, последвано от 25 минути за въпроси и отговори. Така ще протекат дискусиите, както в първия, така и във втория кръг. Започваме веднага с първия наш гостуващ експерт, госпожа Ели Цифоро. Надявам се, че горе-долу правилно съм ви произнесъл името. Госпожа Цифоро е генерален директор на Гая Епихейрайн. Също се надявам, че горе-долу правилно съм произнесъл името. член е на Копа Коджека, Асоциацията на европейските сълскостопански производители. Имате 10 минути за встъпителното си изказване. Благодаря, господин председател. Успешно се справихте с произнасянето на имената. Много благодаря на всички членове на Комисията по селско стопанство, че ни поканиха, за да споделим с вас иновациите в селското стопанство и да чуем нашите коментари за бъдещето и предвид предизвикателствата, които а, има в този сектор. Моята презентация ще се фокусира върху цифровите иновации, защото ние полагаме усилия в тази сфера в последните години и слава Богу не сме единствените. Мисля, че всички сме съгласни, че цифровизацията е катализатор за устойчиво развитие в европейското селско стопанство като цяло и а, за това в бъдещето на общата селскостопанска политика и в зелената сделка, това са ключови части. За това ще ви представя нашия селскостопански сектор в Гърция и в първата част и във втората част ще споделя с вас какво сме научили до сега и ще направя някои предложения за бъдещите политики. Нека да започна първо с представяне на нашата организация. Това е а, иновация сама по себе, себе си. А, Епихерин е а, сътрудничество а, между 71 а, асоциации или агрокорпоративи. Обединява повече от 150 хиляди фермери, като се включват също представители от банковия сектор и от IT сектора, за да а, работим за по-устойчиво замеделие в Гърция. За да направим това, ние решихме да инвестираме в познание и в иновации, по-скоро в технологични иновации, чрез опита и ноу-хау на нашите стратегически IT партньори, които разработиха а, умни а, съскостопански системи. Как работи това? Ние събираме данни от четири различни източника. Първо от полетата, чрез различни сенсори, които измерват растенията, атмосферата и почвата. И после чрез сателити, е, именно чрез е, Европейската система на сателити Коперникус, за да оценим е, различните видове, фенологичния състав на растенията, това е друг параметр. И друго важно е, е измерение Galasense Eye с наблюдаването на данните и по този начин учените предоставят знания, анализ на почвата, анализ на растенията и на техните листа. Това са много важни параметри, защото самият данни е, по себе си не предоставят необходимото, за да бъдем максимално прецизни при съветите. И на последното, източник на информация е самия селскостопански производител. Това е важно, защото чрез приноса на селскостопанските производители ние можем по-добре да пригодим моделите, да имаме по-прецизни и по-нарочни предложения и съвети. Цялата тази информация се събира, всички тези данни се събират, анализират се на базата на методи за калкулирани, които са нарочни според зоната и продукта. Това се превръща в факти и след това с помощта на агрономи, това са умни съвети, към селскостопанските производители. Чрез те получават СМС или специфично имат един, едно приложение. Сега, е, това, е, този слайд е много цветен, има много информация на него, но няма да навлизам в подробности. Просто искам да ви покажа колко е богата тази информация, колко възможности имаме от различните източници на информация. Какво правим с тази информация? Както казах и по-рано, ние предоставяме умни съвети, които са в три насоки фертилизация, поливане и защита на културите. Първия параметр фертилизация това са количество, вид, време за прилагане на фертилизацията, след това поливането, кога да се случи в какво количество и защита на културите също кога и какъв вид защита. След, сега, нека да поговорим с а, цифри малко. А, на тази таблица не е много ясно, не можете да го видите, може би, но после можете да го разгледате на PowerPoint, който ще ви предоставя. Та, в тази таблица се виждат резултатите от първите две години, след като приложихме върху 9 различни култури нашата система. Мисля, че цифрите говорят сами по себе не. Около 63% увеличаване, например, при маслините, 40% спестяване сгъстяване вода при памука. Знаем, че памука е, е, расте с много вода. 65% използване на фертилизатори е, при други продукти, увеличаване на продуктивността при памука. И ако като цяло вземам намаляването на вложените усилия плюс резултатите, това са 30% а, а, увеличение на печалбите. При маслините, например. Но не е въпроса само в цифрите. С а, умното, а, умното а, земеделие, ние не само намаляваме разходите за производство и увеличаваме произведеното количество, и тех, неговото качество, но ние също а, произвеждаме продукти, които са с, с, с по-малко пестициди а, и се справяме с други неща, като например а, о, опустяване на земята, обедняване на земята и други такива елементи, за да постигнем устойчив растеж за европейското земеделие няколко ключови характеристики на нашия подход, които са важни за бъдещето. Първо, трябва умното земеделие да бъде демократизирано в смисъл то да е достъпно до, всич, до всички селски стопани. Дори да нямат капацитет, дори да са по-малки или със среден размер, както е случай в Гърция, те да имат достъп до това. Как правим това? Ние имаме бизнес модел, който се нарича uh, Smart Farming. Uh, разработва се структурата от а, централна единица, която в случая сме ние. И а, селските стопани пла, плащат само едно членство, а, което е а, между 1,5 и 3% а, от цялостната стойност на неговия, неговата, неговия холдинг. Е, след това ние сме ориентирани към даване на съвети в нашия подход. Това не е само за самата технология и за технологичните инфраструктури, за машините и така нататък. Това се отразява в подформата на съвети и взаимодействие на различни а, устойчиви екосистеми, като се споделят знания и данни, за да постигнем резултати, които да са удовлетворяващи за всички. Тук съветът е ключов е, и важно е да има иновативен посредник, който да подкрепи фермерите в този процес. Това е а, картата на а, сегашното а, разпространение на нашата система. Ние имаме използване на тази система и в някои други страни в Европа относно финансиране от Европа. А, ние получихме подкрепа от програмата Хоризонт 2020, но също от програмата Life по ОСП и ние имахме малко забавене при прилагането на най интерегесните мерки, които са за сътрудничество и за развитие на селските региони и а, консултативните мерки, те в нашата страна не бяха пуснати в действие. Какви са а, изводите? виждате на този слайд, въпреки многото добри резултати, все още ни предстои много работа. Първо, няма информираност сред селските стопани за това, че ни, ние имаме, предоставяме тази информация. Проблема е също, че те са много фрагментирани. Селските стопани трябва да имат някаква гаранция, особено в първата година, която е преходна година, и те трябва да видят резултатите от този подход. След това доверие. Доверието е ключова дума и е, е, е ключов фактор за цялостното прилагане на умното земеделие. И после като цяло, мисля, че общността на селските стопани трябва да промени своя начин на мислене, да бъдат по-инновативни, какво печелят те от тези съвети и да търсят такива съвети. После, когато става въпрос за съветниците, има липса на обучение и взаимна връзка с други важни фактори в цялостната система на земеделието. Сега напускаме Гърция и отиваме, а, излизаме на европейско ниво. Какви са предизвикателствата и целите, които предстоят пред нас а, в. А, на фона на зелената стелка и а, ОСП след 2020 година. Чрез цифровизацията има ясен приоритет за справедлив преход за всички фермери и сектори. Тук искам да подчертая, че цифровизацията не е цел само, сама по себе си, а е, че тя е съвместима с с други производствени модели в семеделението. Трябва ни а, цялостно координиране, прагматичен подход, който да е нарочен. Тоест, това винаги трябва да е базирано на принципа, че екологична устойчивост не може да се постигне без економическо и социално измерение. Сега малко изпреварвам следващия кръг на дискусията, но а, Хоризонт Европа. Ние смятаме, че селските стопани трябва да в, са в центъра на тази политика, трябва да се улесни тяхното а, участие в целия процес, като има по-малка административна тежест и се използват еднократни суми за плащане. Също съгласни сме с комисията, че трябва да се затрави ролята на съветниците, но има много различия между държавите членки. Инвестиции, трябва ни инвестиции, средства. За плана, който е по зелената сделка, това също е включено. В Копа Кожека нашата позиция е следната – да се подкрепи преходната фаза и също да се използват възможностите на схемите за кооперативите, да се създаде атмосфера на доверие и да има териториално измерение. И разбира се, повишаване на осведомеността и образованието. Благодаря. Ähm, Благодаря ви. Äh, <clears throat> Има опасност да не можем да се вместим в определеното за изслушването време. Давам думата на Ник Лампкин, който отговаря за биополитиката към консултантското дружество за бизнес и научни изследователска дейност. Ник Лампкин е от Германия. Имате думата за 10 минути. Um,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 alternative is the thinking about an innovation. значи, необходимо е да се постигне необходимите социални резултати. Необходимо е значи, да обърнем внимание върху взаимодействията между различните заинтересовани страни. Като почитаем ролята на фермерите, защото а, Забеделието още от самото начало, когато са опитомени домашните животни, всичко това произлиза не от научните изследвания, всички новости идват от земеделците, от фермерите. И иновациите трябва да бъдат признати а, като част от земеделската общност. Искам също тук да въведа понятието екологично новаторство или екологични иновации. Трябва да помислим как проектирането на екосистемите трябва да бъде такова, че да, доводи води до желаните от нас резултати. Този въпрос може да се разхожда по два начина. От една страна, като се препроектират съществуващите дадености. В някои случаи става дума за въвеждане на а, практики, които щадат околната среда, защото са по-екологични. И, и тук ви показвам една а, овца, която е хикорик, а, хикория. Но, но при овцовътството имаме проблема с контрола на паразитите. Той е повсеместен. Също така има проблем за резистентността. И въпросът е кои растителни храни могат да помогнат да имаме по-здрави овци а, и да се борим по-лесно по по с паразитите. В случая овците, които се хранят с сикория, такава тяхните екскременти по-лесно се разлагат и това е много по-полезно за пасищата. Тук значи става дума за екологични иновации в контекста на земеделието. Системите, като биоземеделието, например, също така са мотив за иновации. Фармерите могат да се съгласят, примерно, да използват по-малко азотни а, торове, но за да ги заинтересоваме, трябва да подходим по по-различен начин. И това отговаря е, изцяло на понятието агроекология – което се отнася към този е, контекст. Има редица дефиниции на агроекологията. От една страна по академични дефиниции и други, които са по-радикално социални по своята същност. Има редица системи, които могат поне от части да се разглеждат като агроекологични. Такова е примерно почвозастичното и ресурсозащитно земеделие. Ако някой се интересува, мога да предоставя данни по-подробни по тези въпроси. Съществува и следният въпрос. Как може тези идеи да се отнасят по-пряко към практиката на нашата обща селско-стопанска политика. Значи в рамките на така наречената зелена архитектура и зелените екосистеми използваме подходи, където е, иновациите се разглеждат като инструмент за общото благо – в този смисъл особено важно е да се използва целият възможност на ОСП да използва консултантските услуги и възможностите на зелената архитектура. Едно, ръководство, публикувано миналата седмица, тук има от него екземпляри, които се интересуват, могат да го получат. Друга област, където мисля, че тези идеи са много важни, и това са научните изследвания. И рамковите програми на Европейския съюз дават възможност за това. Подобни иновационни програми се фокусират върху такива агроекологични идеи и иновации, такива като Европейското партньорство за иновации. Има и други такива. В Франция, например, Националната научно-изследователска асоциация за альтернативно растениевътство представлява много интересен пример в това отношение за драматично, радикално променене на понятията. Какво ще стане, ако допуснем, че вече нямаме пестициди? не разполагаме с пестициди. Какво ще правим тогава? И цялата програма за 30 милиона евро е насочена именно към намиране на отговор на този въпрос. Друга програма, която познавам, това е, е германската Бундеспрограма Ökologischer Landbau, е, е която също е, третира тези въпроси. Как да се намерят екологични решения на някои от проблемите, с които се сблъскват фермерите. В този контекст трябва да кажа, че има възможности за национално сътрудничество чрез Юронет. Научно-изследователските програми на Европейския съюз имат голямо значение. кластерите за диверсификация на земеделските култури са такива. В някои страни, включително, за съжаление, и моята страна, Великобритания, които отделят много малко финанси за научно-изследователска дейност в тази област. Защото много важно е да продължат, да продължи работата по тези научно-изследователски програми. А, искам също така да спомена Европейската, Европейската партньорство за иновации Агри, ЕИП Агри, и, което бе прието много ентусиазирано от тези, които се търсят да намерят екологични альтернативи, сдружения на фермерите, а, онези, които се занимават с почвозащитно и ресурсозащитно земеделие а, а, и агроекологични решения търсят. Има някои много интересни фокусни групи, а, например пасища за въглерод и редица други, които имат отношение към тази тема. С подкрепата за многозвеневите научно-изследователски мрежи е също особено важна. По този начин може да се подпомага процесът на иновациите. Те трябва да бъдат подкрепени и в бъдеще. В заключение, ще подчертая, че иновацията е процес, а не продукт и че трябва да показваме подкрепа на процеса. Необходимо е екологичната иновация да бъде не за, да не да заместват технологическите иновации, а да бъде допълнение към тях. Необходимо е също така да продължим да оказвам подкрепа чрез европейски програми на тази усилия. Особено важно е тези идеи за иновации и за общественото благо да подкрепят зелената архитектура. Благодаря. Благодаря за изложенията и на двама ви. Сега давам думата на представителката на комисията, госпожа Розено. Благодаря ви. Удоволствие да участвам в днешното ви заседание. С удоволствие слушах и експертите. За нас е ясно, че знанията и иновациите са от ключово значение за местните общности и за сълскостопанските производители с оглед на справянето с настоящите и утрешните предизвикателства. По зеления пакт трябва да се постигне ефектът на лоста за производителите и за местните общности. Но ако искаме да постигнем тази цел, научно-изследователската дейност и иновациите ще са от ключово значение. Наистина са необходими новаторски решения, за да могат неотложните към момента предизвикателства да се превърнат в възможности за производителите и за горските стопани. Основната констатация, която направи току-що Ник е, че ако искаме бързи и осезаеми ефекти по всички тези решения, то те трябва да се прилагат заедно с засегнатите страни, с горските стопани и с сълскостопанските производители. Ако подходим така, то ще знаем как най-ефикасно да разработим програмите по хоризонт, така че да се постига ефект по места. Вече разполагаме с много знания. Девет рамкови програми бяха реализирани до този момент. Тези програми са били прилагани по места, така че селскостопанските производители трябва да поемат в свои ръце новите форми на сътрудничество, новите модели, новите технологии. Опитът от миналото ни показва, че за да се постигне тази цел, производителите трябва да са в основата на новаторския процес. За целта те трябва да участват в сътрудничество по места. За това и разработихме модела Европейско партньорство за иновации в селското стопанство. Това е един нов проект, по който бе трудно да започнем работа, тъй като той не е типичен за нашата дейност в областта на развитието на селските райони. Става дума и за две различни общности. Учените обикновено се интересуват по-скоро от публикациите си, а селскостопанските производители предпочитат да работят по места. Тази програма започна през 2014 година като мярка на доброволен принцип. Тя обхваща сега всички държави членки с изключение на Люксембург. По нея се обхваща също така и редица програми за развитие на селските райони. Много са заинтересованите страни, участващи в тъй наречените оперативни групи, от производители до неправителствени организации. Те работят по прилагането на новаторски технологии и практики на по места във всички оперативни групи е задължително сълскостопанските производители да бъдат поставени в центъра на вниманието. Задължително е в работата на тези групи да участват горски стопани и селскостопански производители. Към момента работят 1500 оперативни групи. Целта е към края на периода броят им да достигне 3000. За целта в момента към тези групи се прехвърлят средства, което наистина е добре. Освен това, постигнатите резултати надхвърлят рамките на конкретните проекти. Дава се възможност на горските стопани, на съскостопанските производители и да демонстрират резултатите по своите проекти, като се обединят с други стопани и други производители. Тоест, освен реално работещите по един проект, от резултатите по него се ползват и много други, което е чудесно с оглед на устойчивостта много е важно да се обвържат всички отделни наши действия. Да кажем, предприели сме някакви мерки по отношение на ксилела в Италия. Това би могло да е решение, което да бъде приложимо и в долината на река Рейн в Германия, например. Какво вещае бъдещето? След 2020 година оперативните групи ще продължат да са от основно значение за постигането на хоризонталните цели по новата СП, ОСП, за модернизирането, и цифровизирането на селското стопанство. Но следва да се финансират не само проекти за иновации, трябва да се структурира и обменът на знания, трябва да се насърчи също така и процесът на иновации чрез установяване на контакти между заинтересованите страни. Наистина трябва да се работи по идеята селско стопанство за знания и иновации. В бъдеще ще се установи и система за консултиране. За целта трябва да бъдат обучени консултанти трябва да направим така, че повече от резултатите по Хоризонт и Хоризонт Европа да бъдат приложими по места. Продължаваме да надграждаме над подхода, който се прилага в момента. Такава бъдеще ще разполагаме с солидна база знания, благодарение на която надявам се ще можем да се справим с практическите предизвикателства в отрасала. Председателят благодаря и на тримата изказали се. Пристъпваме сега към първия кръг от въпроси. Имате по минута и половина. Колегата Мортлер. Благодаря. Радвам се, че всички изказали се казаха, че според тях е добре да разговаряме с селскостопанските производители и да работим заедно с тях за намирането на решения. Госпожа Цифоро на базата на практическия си опит изложи всичко това, което е възможно в рамките на прецизното замеделие. Но как стоят нещата с финансирането? От какво финансиране се нуждаете, за да можете да приложите повсеместно този модел и в бъдеще? Вторият ми въпрос е към господин Лампкин. Подробно се изказахте за агроекологичните мерки, но не дадохте конкретни примери. Бихте ли могъл да цитирате конкретен пример за подобни действия, от които да проистекат практически ползи за производителите ни? Въпроси към представителката на комисията. В Германия в момента се говори за тъй наречените жълти биотехнологии. Работи ли и Европейската комисия по темата? Става дума за това да се използват някои от характеристиките на насекомите за борба срещу вредители насекоми. Благодаря, госпожа Томашич. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към комисията по КАП трябва да се работи активно за това производителите да бъдат поставени в центъра на новаторския процес. По-кратките вериги за доставки могат да повишат доходите на производителите, да допринесат за економическото развитие на селските райони, както и за устойчивостта на селското стопанство. Какви конкретни проекти и действия се предвиждат по програмата партньорството за иновации, за въвеждането на новаторски и по-къси вериги на доставки. Господин Буда, благодаря, господин председател. Благодаря на двамата, на, на тримата изказали се. Въпрос към госпожа Цифоро. Прекрасно е онова, което казахте. Чудесно е, че има методи, които могат да подпомогнат производителите, така че те да знаят кога точно да напояват почвите, кога да турят. Но колко са фермерите, които наистина имат достъп до подобна информация? Това е въпросът, който ми задават производителите в Румъния. Моделът се прилага към момента към много малко стопанства. Как могат тези технологии да станат по-разпространени, да могат да се използват от всички производители в Европейския съюз? В крайна сметка, научно-изследователската дейност трябва да ни гарантира добро съотношение качество-цена. Трябва да си заслужава Активно се извършва такава дейност, но не са много широко разпространени резултатите от нея. Госпожа Алиева. Председател, благодаря и на нашите гости за изключително интересните презентации. Аз имам два въпроса. Единият е към госпожа Цифоро. първо искам да отбележа, че е впечатляващо това, което сте направили и правите. А, ясно е, че съветите са ви предназначени основно за земеделците, но можете ли да давате съвети на хората, които правят политиката в земеделието? Сътрудничате ли си с компетентните органи в Гърция и по какъв начин? И втория ми въпрос е към господин Ламкин. А, бих искала да чуя мнението ви за така нареченото безоранно обработване на почвата, по-известно като нотиотехнология. Тя не е широко застъпена в Европа, но в контекста на зелената сделка и зелените мерки, какво е мнението ви за прилагането на този вид обработка? Благодаря ви. Господин Хойслинг. Много интересни бяха изказванията ви. Поставихте зелените мерки на нова основа, като казахте, че става дума за процес, а не за продукт. Но като че ли не всички са на вашето мнение – В Германия, например, когато се говори за подобни технологии, се говори за машини, за технологии, но не се говори за самите производители. Вие съвсем правилно казахте, че става дума за разпространяването на знания. Правилно казахте, че може да се постигнат много добри резултати, ако се споделя опит, ако се разпространяват знания които да достигат от един производител до друг. Упоменахте и федералното правителство в Германия, което работи по новаторски проекти. Не се инвестира кой знае колко много в такива проекти, като се има предвид, че директните плащания са на стойност 5 милиарда. А в такива проекти точно трябва да се инвестира повече. Госпожа Цифоро, казахте, че в резултат от проектите ви употребата на пестициди е била намалена с до 60%. На какво се дължеше това? На по-добри консултации от ваша страна или на това, че разполагате с повече информация за настоящото положение или пък се използваше по-добра техника, господин Андрия? Благодаря на двамата оратори. Един основен въпрос за познаването на иновациите. Това го спомена и представителката на комисията. Когато става за иновации и за знания, винаги се питаме как те ще стигнат до хората. Става дума за един процес. защото имаме а, имаме, значи, говориме за хоризонт 2050, обаче как ще стигнем до там? Дали става дума за почвите, дали става дума за водите, дали става дума за въздуха, Става дума за една много факторна система, която е необходимо да се познава. Не може да третираме проблемите в изолация един от друг. И към госпожа Цифоро имам следния въпрос. Кой притежава данните? Кой е техният собственик? Благодаря, колегата Русен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на гостите ни за ясните им изложения. Дълбоко съм убеден, че трябва да инвестираме в интелигентните методи на сълскостопанско производство. Това ще са инвестиции в бъдещето. Госпожа Цифуро много ясно заяви, че можем да извлечем огромни ползи от интелигентните методи, като увеличаване обема на продукцията и съкръщаване на употребата на вода и торове. Това са технологиите на бъдещето, но как можем да направим така, че производителите да се възползват от тези технологии? Как можем да ги убедим в ползата от тях? Нерядко производителите казват, че искат да прилагат новаторски методи, но се натъкват на пречки. Искат, например, да използват по-ефикасно животинския тор, но се натъкват на пречки по настоящото законодателство. Не би ли трябвало в такъв случай да има повече възможности за производителите, когато става дума за такива методи, да се отклоняват от настоящите норми? Не бива ли да подхождаме малко по-експериментално, по-творчески, за да могат да изпробват те нови техники? Госпожа Толере. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на докладчиците. Имам три малки въпроса. Първият въпрос се отнася а, за иновациите. Говорихме, а, че когато един път е затворен, може да се избере друг път за решаване на един проблем. А, от една страна имаме а, изискванията за предотвратяване на измененията в климата, от друга страна е необходимо да отговорим и на други изисквания. Мислите ли, че в момента земеделското население е, като образование и като възраст е готово да приеме иновациите и да реши проблемите. Защо днес а, е, имаме проблеми, които земеделието трябва да решава. Те са свързани с качеството на храните. Дали това е проблем, който трябва да решават земеделците или трябва да се решават съвместно с неправителствените организации, с онези, които решават как да се урежда земеползването. И накрая, когато става дума за устойчивото земеделие. Каква е вашата дефиниция на понятието устойчиво земеделие? Благодаря ви. С това приключихме с кръга от въпроси, освен ако няма и други колеги, които искат да зададат въпрос. Не. Тогава предлагам всеки от гостите ни да се вмести в рамките поне 3 минути в отговора си. Госпожа Цифоро. Thank you. I will try. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално кратка и да отговоря на всички въпроси. Първо, госпожа Моклер, финансирането. Е, разбира се, това е много важно измерение. Е, не всичко е толкова очевидно в ОСП. Знаем какви са предложенията, които имаме. Ние не виждаме по какъв начин можем а, да прогресираме, ако има такова значително намаляване, особено във втория стълб на ОСП, който, както споменах, е важен за нашия подход инфраструктурно финансиране. Нашият модел се финансира на това, че има една централна структура и след това инфраструктура, която е изградена. Нека да видим какво ще можем да извлечем от плана за инвестиране по зелената сделка. Господин Буда, как така как селските стопани могат да имат достъп до технологиите? От моя кратък опит при общуване с селските стопани, мисля, че най-ефективният начин и трябва да помислим със съответните инструменти в рамките на Разъм Плюс и политиката по ОСП е взаимен обмен между селските стопани, между колеги, защото те искат самите да видят как други техни колеги са приели това, тази, тази, този подход, подход госпожа Алиева. Връзка с хората, които правят политиката ние сме базирани в Брюксел, така че си сътрудничим с вас постоянно, за да насочим програмата към устойчиво развитие за селските стопанства. Господин Хойслер, намаляване на пестицидите. Това би изисквало много време, за да ви обясня, но като цяло ние използваме данните, които а, получаваме от четири различни източника и тези данни се анализират на базата на калкулиращи модели и така можем да кажем на селските стопани колко точно продукт трябва да прилага и кога. Много е просто. Следващия въпрос. Господин Андрио, въпросът за данните. Това не го споменах в нашата презентация, но мисля, че скоро ще имаме съобщение от комисията за европейските данни и стратегията за европейските данни. Използването на данни които са резултат от работата на Копа Кабека, как ние можем да споделим тези данни с други. Аз имам предложение за бъдещето. Трябва да мислим по какъв начин селските стопани е, могат да преодолеят въпроса с собственост на данните и да извлекат полза от тези данни, като получат различни услуги – не само кой притежава данните, информацията, а как това допринася за в цялата верига. Благодаря, господин Лампкин. Ще се опитам да групирам отговорите. Първо по-общите точки и после специфичните въпроси. Първо и трябва да се запитаме какъв е смисъла на иновациите в селското стопанство. Дали трябва да позволим на селските стопани по този начин да бъдат е, по-креативни и да се намерят собствените решения, за да предоставят услугите, които са необходими, за да се осигури храна и така нататък. Или всъщност трябва да позволим на компаниите да продават продукти на селските стопани. И тогава акцента е върху компаниите, не върху селските стопани. И това е много важен въпрос. Трябва да помислим за ситуации, в които чрез знанията ние даваме възможности на а, фермерите да си намерят собствени решения – и аз съм притеснен за някои от цифривите решения, защото постоянно има а, информация, която се генерира и се казва на селските стопани какво трябва да направят и не, те не могат да вземат собствени решения. Така че можем да обсъждаме още този въпрос. А, ако селските стопани са иновативни, трябва да има а, такива, е, да разширим а, обхвата на а, регулацията. И има строги регулации за а, биоземеделие и така нататък. Така че, може би, а, селските стопани трябва да експлуатират тази възможност. Имаше и въпрос за схемите, които се разработват от селските стопани в, при горите, в биозамеделието и така нататък, по какъв начин са участвали селските стопани. Мисля, че това цялото иллюстрира по какъв начин те се ангажират и участват в този процес. Това са общите посоки е, връщаме се към конкретни примери. Два примера. Аз споменах две неща в моята презентация. Е, всяка, всяка, всеки, е, всеки килограм от Въглероден азот, който се използва, означава около 10 килограма замърсяване и парникови газове. ако искаме подход, в който да е по-ефективен, да има намаляване 20-30%, разликата е много малка, ако само намалим а, с, с малко. Затова трябва да бъдем радикални а, в нашия подход, да се замести а, изкуствения азот и да се използват а, други продукти. Това е, мисля, че добър пример, който е а, в полза на селските стопани и на обществото като цяло. за неорното замеделие. Мисля, че се прави доста а, а, по разработването на неорното замеделие. изчистването на земята, идеята но дори когато не се използват хербициди, има интерес към намиране е, решения, които са не толкова интензивни, не задължително не орно замеделие, но просто не толкова интензивно замеделие. Затова бих казал, че има нужда от, е, е, от разнообразие, включително при оранта. И мисля, че това трябва да бъде част от решението. Извинявайте, че си пресрочих времето. Председателят, благодаря ви и в края на този кръг от разискване още веднъж думата има госпожа Розена от комисията. Think... Е, действително е хубаво да проведем а, такова обществено изслушване от тук нататъка вече, а, е, като извод да направим, че селските стопани трябва да са в центъра на нашите решения. След като 10 години съм работила в тази сфера, аз мисля, че е ясно, че селските стопани а, се възползват и предлагат иновативни решения. Това, което ние се опитваме да направим и да изградим за бъдещето в Хоризонт Европа и чрез европейското партньорство за иновациите е да създадем иновативни живи а, лаборатории, където се намират реални решения. Откъде идват а, данните, защо една машина не може да се използва, а друга може да се използва, как да използваме един вид наторяване или не и така нататък. Ние правим това, но това, което трябва да внимаваме, винаги говорим за цифровизацията, но може да има и иновации тук и не всички са по пътя на иновациите. Има голяма общност, която има нужда от помощ, от съвети и да бъдат обучени какво значи иновативни технологии. Така че е, и има какво да се направи и се радвам, че вие смятате, че трябва да има достатъчно финансиране за подкрепим това. Имаше въпрос за продоволствената верига. Много е трудно в две минути да ви отговоря всичко, което сме направили, но ако има около 15% от всички оперативни групи, които работят по продоволствената верига, има много конкретни примери, които са свързани с организацията, е, е, разкриване на нови пазарни ниши, къде трябва да инвестират селските стопани – какви, соци, има социално е, изследване е, също за това. Така че има доста неща, които можем да кажем какви са резултатите и това е, е това е голяма част от хората ни работят по тази тема и това е тема за бъдещето. Това е от нас по биотехнологиите и употребата на Е, характеристиките на инсектите. Имаме голям проект в е, е, Хоризонт 2020, който се занимава с това, но това не е единственото. Всичко, което е свързвано с инвестиции в биосидите, генетика на растенията и културите – Доста от тези неща се, се провеждат. Следващата стъпка е да направим това достъпно за селските стопани защото иновациите и а, научните решения са едно, но после ни трябват технически решения, които могат да се приложат на, а, на място на нивата и се надявам да спрем с мисленето на парче, когато разработваме ОСП. Благодаря. Благодаря ви за този първи кръг от разискванията. Благодаря на госпожа Цифоро, на господин Лампкин и на госпожа Розено. Преминаваме направо към следващия кръг от дискусии, посветен на рамковата програма за научно-изследователска дейност. И тук има промени. Председателят на съвета Шаро Мишел излезе със своето предложение. Стойността, която той предлага е по-ниска от предложената от комисията стойност. Ще видим какво ще стане днес четвъртък, този четвъртък. Сега давам думата на господин Хендрик Чъп. Надявам се, че правилно произнасям името му. Той е директор на СЕС Вандерхаве в Белгия. Имате думата за 10 минути. Uh, Благодаря, господин Лиц. Уважаема комисия по селско стопанство, аз съм директор по научно-изследователската сфера в Свентхавен в Белгия. Благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа от името на компания с среден размер, каквато е нашата. Съвсем накратко за нашата компания. Това е компания със среден размер. Имаме около 620 е, служители. Центрирани сме, разположени сме в Белгия. Тук е, е седалището, но също имаме дъщерни е, офиси в около 50 страни пазара на семена е доста конкурентен към днешна дата. Защо? Защото дори едно малко подобрение в сорта много бързо се освоява от пазара. Ето защо този бизнес се движи от много инвестиции, но също от научна дейност. Ние инвестираме около 15% от нашия оборот в научно-изследователска дейност и в последните 10 години сме инвестирали повече от 40% от нашите разходи в научно-изследователска и развойна дейност и 32% от нашия персонал работи за това какво означава отглеждане на растения. Растенията са преминали през различни етапи на развитие. Например, отглеждане, което да е лесно за предвиждане, направили сме доста стъпки, за да увеличим реколтата и да постигнем устойчив растеж. в последните 5-10 години е, че е, с растенията и отглеждането на растения става много сложно. Защо? защото технологиите стават по-сложни, трябва повече експертиза и познание, за да се управляват тези сложни технологии и също има нужда от повече ресурси. Ето за това се увеличават и нашите разходи за научно-развойна дейност. Както ви казах, около 40% са се увеличили разходите ни за развойна дейност в последните 10 години. От друга страна, ние сме жертва на нашия, о, нашия успех. Фермерите използват това, което ние открием – но а, много често за 2-3 години един сорт а, е, отминава и се появява нов. Просто е много бързо това развитие. И в социално-економическия контекст, в който се намираме, а, намаляване на пестицидите и така нататък, води до а, по-голяма нужда от селски стопани и от, също от сортове, които са по-устойчиви, които из, а, използват по-малко пестициди и така нататък. Тези изисквания се а, м, ускоряват и от а, м, борбата с климатичните промени, която, е на фона, която се случва на фона на всичко това. А, също характеристиките на растенията трябва лесно да се адаптират. Това е много важно. Е, тоест, тези всички неща ние очакваме от фермерите. Има много неща, които очакваме, а същевременно изоставаме, затова имаме много разходи за иновации. По какъв начин можем да се справим с тези предизвикателства? от една страна трябва да отглеждаме растенията устойчиво, но те трябва да бъдат и конкурентно способни, както и селските стопани трябва да бъдат конкурентно способни. Отглеждането на растения е довело е, в увеличение в последните години, в последните 60 години, например. Това е заради практиките, например, за захарта и за други култури ще продължим тази крива да се увеличава. Е, едно от основните заболявания при листата на захарта, например, тези растения, които са били заразени, вече не ги отглеждаме, използваме други сортове, които живеят с по-малко пестициди, Тези предизвикателства са ключови и това движи нашия бизнес при научно-развойната ни дейност. Развитие на сортовете. Първия път, първата идея, която имахме преди 10 години, ето вижте какъв път сме извървяли – ние искахме да предвидим какво ще е необходимо за селските стопани след 10 години. Много е трудно да се предвиди. Разбира се, ние се опитваме максимално да го направим, но трябва да разберем какво е нужно на селските стопани. Днес се намираме в ситуация, че, в която промените се случват много бързо. Ние се борим да се задържим на повърхността. От друга страна, трябва ни до а, генетично разнообразие. Това се регулира от а, протокола на Гоя в една платформа за достъп за разпределение на достъпа и ползите. Това означава доста бюрокрация, но можем да работим с това. Също така, при отглеждането на растения трябва да открием, да валидираме и да експлуатираме генетичното разнообразие. Как правим това? През, чрез различни иновации и първо за да открием и да валидираме характеристиките, но също да да заздравим положителните характеристики и да преминем неблагоприятните характеристики. Това означава доста години, понякога 5 до 7 години. И също да предвидим какви нови технологии ще има. Ето виждате какво сме направили, какво е разнообразието, което съществува. Това е нашата ежедневна работа. Някои от тези растения могат да се ядат, ние използваме всичко това, за да крием характеристиките, които ни трябват, за да се справим с предизвикателствата. И в последния слайд искам да ви покажа какво правим в резюме. Наблюдаване на вредителите – ние смятаме, че на европейско ниво това може да се проведе на друго, да се отведе до друго ниво. Климатични изменения тук влияят много и за селските стопани. За да могат те да следят вредителите, трябва да знаем какво предстои. Следващия оратор ще говори за почвите, микробиома в почвите, микроорганизмите в почвите. Това в европейските рамкови програми и за научно-изследователска дейност е разглеждано недостатъчно. Да имаме стратегия за контрол на плевелите. Трябва да имаме автономни стратегии, трябва да има, например, компании, които се занимават с, с, с, с плевелите и да ги третират по механичен или по някакъв друг начин. Това се отнася за захарната, за захарното свекло, но и за всички други култури. Говорих за създаване, и експлуатация на генетично разнообразие. Чухме малко в предния кръг, че се прави доста, но всички тези научни данни и по какъв начин те се анализират и създаването на платформи с тези данни е много важно за бъдещето. И последно, образование. Образование за селските стопани. Чухме доста по тази тема, но също образование е, в определени сфери, в определени научни сфери. Е, е, например, как да подготвим агрономи, как да подготвим селски стопани, които да имат образование за това нещо. Когато говоря за образование, също тук означава и образование на цялото общество. И липсва връзка между селското стопанство и това, което ние правим и какво се случва в обществото. И мисля, че всички сте съгласни тук. Е, трябва да направим този процес в земеделието по-достъпен до хората, хората да могат да го разберат и осъзнаят. Е, така че тук приключвам. Много ви благодаря за, е, за вниманието. Ähm, благодаря на господин Чъп. Продължаваме с Нилс Борхарт, управляващ научно-изследователски проекти от областта на растениевътството, главен научен сътрудник към Института за природни ресурси в Финландия. И вие имате 10 минути за изложението си. Ще говоря главно за въпроси, свързани с почвите, но те са свързани и с прехраната и нещо, което е много пряко свързано с благополучието на човека. Когато говорим за почвите, е, ще ви кажа, че от Европейската комисия вече има много данни натрупани, много информация по отношение на почвите, сидбообращение, агроекология, но все още не са необходими научни познания. Има някои проекти, един такъв беше започнат преди месец. Той се казва Устойчиво управление на селско стопанство, на земеделските почви. В този проект се опитва тези натрупани познания да бъдат превърнати в нещо, което може да бъде използвано и от фермерите, и от политиците. Да, т.е. това е приложна наука – друг е, проект, наречен Сол е, е, е Агро. Сега едва започваме да разбираме микробиомът на почвата. Като използваме натрупаните вече знания. Има огромен корпус от натрупани познания за, за морските екосистеми, за пресноводните екосистеми, за микрофлората в човешкото тяло, но едва сега започваме да разглеждаме микробиома на почвата. Защото всички тези процеси, елементи са взаимно свързани. През 2018 имаше конференция по микробиома на почвите – и стана ясно, че са необходими повече фундаментални проучвания, за да си изясним взаимодействията между елементите на почвените микробиоми и тяхното въздействие върху растениевътството, за да можем да намалим нуждите от внасяне на допълнителни хранителни вещества. пиетезет и, и сътрудници, публикува отдавна. много интересен пример за взаимодействието между Земята и нейната микробиома. Значи, ставаше дума за физическите и химически качества, физиологията на растенията и въздействието върху тях на живата микробиома в почвата. Започваме малко по малко да разбираме по-задълбочено тези процеси, как могат, каква е ролята на гъби, гъбичките, например, в създаването и разпределението на хранителни вещества в почвата но необходими са повече, още фундаментални изследвания, за да може да се разработят бизнес модели или пък да се формулират препоръки за фермерите. Как да управляват почвите, как да променят земеделската си практика, за да бъде тя в полза на микробиома на почвата. Да ви дам няколко прими, от научно-изследователска мрежа, която започна миналата година. Тя се казва Арктическа научно-изследователска и Северна научно-изследователска мрежа в Канада. Започна тази работа. Целта беше да се оцени промяната, която ще настъпи в северните и арктически почви през последните 100 години. През следните, следващите 100 години. Защото очакваме, че агроекологическите качества на почвите ще се изместят. Качествата на почвите ще се изместят с 100 км на север. Значи фермерите трябва да използват системи на обращение. като разнообразяват културите, които засяват. Още от сега разбираме до някъде този процес, но не сме необходими за ни повече познания, за да може да помогнем на фермерите. В горният ляв ъгъл виждате тази графика какво ще спечелим от използването на тези нови земеделски територии? Много територии ще преминат от горски насъждения към земеделски земи. Трябва обаче да разберем ролята и на ерозията, и на други фактори при тази промяна. От друга страна, промяната в климата – която е причина за това изместване на север. Обаче тази промяна е много по-бърза, отколкото очаквахме. Говориме за 800 км на век. Горите, горите ще се изместят на север с а, около 40 км. Тоест, промената в климата а, надминава нашите очаквания. Колегата говори за генетиката, но ние трябва да разгледаме всички фактори. Услугите за екосистемите, например. В момента нямаме начин да оценим как може да измерваме ползата на услугите за екосистемите. като земеделието се трансформира от традиционно към мое повече екологично. И е, друга тема, а аз съм убеден, че ние можем да постигнем земеделие без пестициди. Говорих с колеги от Швеция и те говорят за ензимни решения на базата на ензими специално нагодени към съответните изисквания решения. Не става дума за някакво разковниче, става дума за конкретни решения, за конкретни случаи. Променят се, когато говорим за храни, променят се предпочитанията по отношение на храните. В, в, в Германия, в, в Белгия и другаде спада производството на определени хранителни продукти. Има предпочитание към бобовите култури, например. От друга страна, говорим за интензификация и разширяване на земеделските практики. Но всеки ден прахосваме в Европа храна, която може да изхрани 200 милиона души. Изхвърляме. И накрая това, което споменах, тези научно-изследователска мрежа за Севера и Арктика, Арктическият район – Трябва да има политика в засегнатите страни за обучение на фермерите, те да бъдат самодостатъчни в своята дейност, ще се увеличат земеделските площи, ще се увеличи, може би, доходността, как промените в климата ще се отразят на политиката, ще има промяна и в земеползването, дали това ще бъде в полза на фермерите или е, ще им навреди. И могат, трябва да се идентифицират е, празнотите и е, в това, което се прави в отделните страни. Какви са недостатъците? Значи, знанията, резултатите, заедно с политиката за тяхното използване, ще помогнат на фермерите. И накрая, Огромен е потенциалът на иновациите. Но не става дума само за продукти, става дума за участие. Участие на онези, които взимат решение и на политиката. Не става дума само за почвите, става дума за, за микробиомите в, в, и в, у човека, и у животните, не само в, почв, в почвата. И как те взаимодействат. Говорим за генетика и за нови технологии на растениевътство и животновътство. Започнахме с генетиката, обаче това се отнася до всички земеделски практики. В зависимост от това трябва да имаме възможност да препоръчаме решенията на отделния фермер. Това са необходими повече научни изследвания за да може земеделието да се приспособи към много бързите промени, които настъпват в северните страни. И накрая, както казах, променят се изискванията на потребителите по отношение на храните. И трябва да намалим а, а, количеството на храна, която изхвърляме или която се прахосва. Необходими са устойчиви а, системи в Европа, пък и в целия свят. Благодаря. Е, Благодаря за тези две изложения. Сега давам думата на представителя на комисията от Генерална дирекция научни изследвания и иновации. Жан-Франсуа Оло. Имате думата за 5 минути. Мерси, господин президент. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Ще говоря за Хоризонт Европа. Докъде е, са стигнали е, дебатите по този въпрос? Колкото до е, Хоризонт Европа, нашето предложение на комисията, ние се ръководим от иновациите, от нуждата от иновация. Правим предложение – което беше много бързо прието, благоприятно и от парламента, и от съвета. Още през март миналата година стигнахме до споразумение между институциите, което ни даде възможност да продължим работата по този проект. Много важно е да се посочи, че структурата на Хоризонт Европа, както и Хоризонта 2020, има няколко стълба. Първият стълб – това са науч, фундаменталните научни изследвания. А, а, научните, които работят в областта на научните изследвания, фактически ще бъдат бенефициенти а, на средствата по този стълб. Вторият стълб а, това са а, научни изследвания, от които ще се ползват различни консорциуми, ако мога така да кажа. Групи производители, университети, научни институти. Значи тук, тук става дума за съвместна работа. И третият стълб на хоризонта. Той е посветен на иновациите и тук се стремим да създадем Европейски съвет за иновациите, където, от което тук се възползват от средствата, новаторите, които работят в тази област, които се опитват да реализират нови идеи. Това е така, защото иновациите в земеделието не трябва да бъдат фрагментирани по сектори. И очевидно, новите решения, които идват с помощта на други научни дисциплини, трябва да имат, да се прилагат в полза на цялото земеделие. мисиите са нов метод за работа. Какво има предвид под мисии? Това е нов подход. А може да се спори дали е толкова нов този, този метод, защото програмата, по която бяха изпратени хора на Луната, беше също вдъхновена от подобен подход. Става дума за проекти, които имат амбициозни, но реалистични цели, които ще могат да променят живота на хората. Ще имат въздействие върху живота на гражданите, ще го подобрят, ще го направят по-добър, по-лесен. И ще спомогнат за една устойчива економика. Значи, значителни средства, средства ще отделим за тези цели. Има пет области, които сме определили, в които ще има подобни мисии в Хоризонт Европа. Тези пет области са следните. В областта на здравеопазването ракът, в областта на климатичните промени, приспособяването към тях. А, а, значи, това е приспособяване към климатичните промени, включително трансформирането на обществото, а, об, океаните, градовете, и а, включително и земеделието, а, свързано с а, опазването на почвите и с а, прехраната. Миналата година един доклад показа, че 75% от почвите са в опасност от деградиране. Европейската агенция по прехраната в своя доклад от 2020 година предложи статистика, че със 7% са увеличени в отрицателните процеси в почвата, засоляване и други. Това, което мога да кажа до тук, ще дам думата на колежката. Колко става дума до почвите, искам да се съгласа напълно с това, което чух. Почвата е все още едно голямо неизвестно. Необходими са сериозни инвестиции, научни изследвания върху микробиома на почвата. Основният в този подход е, тук са необходими не само а, учени, а, но също така партньорство за иновации и с фермерите, и с бизнесмени, и с а, онези, които, а, в които се слушват а, обществото. В, в а, Нидерландия имаме на лице подобен подход за а, човек, който е едновременно научен работник, фермер а, и политик защото това е новия подход, е, в който разчитаме на ангажимента на гражданите. Искаме да питаме хората какво е важно за тях, какво според тях има значение за тяхния живот и това е новия подход към а, е, научните изследвания. Затова в нашия борт имаме трима активни фермери. Благодаря ви. Сега отново имате възможност за въпроси в рамките по на минута и половина. Колегата Катайнен. Ще говоря на финландски. Много благодаря и на двамата участници в този кръг. Беше много интересно, доста задълбочено. Цялата информация, която ни предоставихте, ясно е, че има необходимост и подготвеност за подобни дейности в програмата Хоризонт Европа, сравнено с програмата Хоризонт 2020. Сега е, очевидно е ясно, че тази информация трябва да стигне до селските стопани. В противен случай тази информация е безмислена. те трябва да бъдат в сърцето на цялото това нещо. Не говорихме обаче за потребителите и дали ще се увеличат е, разходите за производство и как това ще повлияе на крайния потребител. И също е, увеличаване на осведомеността в селското стопанство. Също въпроса за парите сега се занимаваме с многогодишната финансова рамка, но чуваме само слухове. Например, днес чухме, че подочухме някои неща за финансирането на а, Хоризонт Европа. Изглежда, че тези 10 милиарда ще ги загубим напълно. Е, затова се обръщам към представителите на комисията и към всички. А ако се случи това, ако ги загубим тези 10 милиарда, по какъв начин ще постигнем тези амбициозни а, цели, заложени в Зеления пакт за селското стопанство. Госпожа Агила има думата. Благодаря, господин председател, и благодаря на участниците в този кръг. Не говорихте за иновации в животновътството. Имам въпроси към двама ви. Смятате ли, че решението на а, съда за генетичните организми и рамките на на законодателството, която, съществ... законодателството, което съществува, може ли да доведе до подобрение? Университета в Вагенинхен, ако правилно го произнасям, малко ми е трудно да го произнесе. Вярно ли е, че много компании вече не участват в проектите? И също така, като присъства тук комисията, защо е толкова спешно? да се занимаем с приключването на Хоризонт 2020 и вместо това да не се концентрираме върху по-подробно изработване на Хоризонт Европа. Не се справяме добре с управление на проектите. Говорим с участието на гражданите в Хоризонт Европа. Как на практика ще стане участието в проектите на гражданите? Данка, колега Адемов. Благодаря, господин Адемов. Моят въпрос е към господин Чоп. Всички сме съгласни, че без иновации в земеделието няма да можем да посрещнем предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност и климатичните промени. Зеленият пакт и стратегията от фермата от трапезата задават още по-амбициозни цели към земеделските производители за по-ниска зависимост от пестициди, химически торове и антибиотици в храните. Със сигурност иновациите в земеделието могат да помогнат за постигане на по-ниска зависимост. В тази връзка моят въпрос към вас е какво е отношението ви към новите технологии за селекциониране в растениевътството, базиране на генетична модификация и имат ли основание нашите граждани, хората да се притесняват от тази намеса на науката в този процес? Благодаря ви. Благодаря, колегата Дорфман. Много беше интересно това, което казахте, господин Чоп. Дадохте пример с средно голямо предприятие. Предприятието, в което работите, се възползва от редица възможности за селекция в растениевътството към които се добавят и все повече нови възможности. Имам въпрос за тези нови технологии за селекция. Какво мислите? Това ще е просто една нова възможност, една от многото възможности или пък става дума за революционна технология? В момента тези технологии поради действащата нормативна уредба се използват доста ограничено. Какви са възможностите им за използване в бъдещето според вас? Господин Буда. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложенията. По казаното от господин Чоп за захарната тръстика колко стопани, отглеждащи захарна тръстика в Европейския съюз, са се възползвали от резултатите, постигнати от вас. Какво е въздействието на вашите научни изследвания върху производството на захарната тръстика? Задавам този въпрос, тъй като ми се иска да знам доколко резултатите от научните изследвания може да се разпространят в тази област. Знаете ли как се е променило количеството използвани торове на хектар през последните 10 години. Каква е била цифрата преди 10 години и каква е сега? Правили ли сте освен това сравнения и с трети страни, като страните от Меркосур? Ние внасяме захарна тръстика и захар от тези държави. Знаете ли в какво количество се използват торове на хектар там за производството, за отглеждането на захарна тръстика. Госпожа Шнайдер, благодаря господин председател, благодаря и на гостите за много интересните им изложения. Ясно е, че трябва наистина максимално да ограничим употребата на препарати за растителна защита. В това отношение големи възможности ни предлагат новите методи за селекция и новите технологии. Но възможно ли е селското стопанство без употребата на препарати за растителна защита, без употребата на пестициди? Не съм сигурна, че това е възможно. На какво се основава това ваше твърдение? На какви научни констатации? Има много различни плесени, много различни вредители. В някои държави членки има проблем с средствата. Не разполагаме вече с средства там. Господин Русен. Благодаря, господин председател. Ще подема онова, което каза госпожа Катайнен. Много е важно финансирането за селското стопанство по Хоризонт 2020. Трябва да се предвиди целево финансиране, което да се използва ефикасно, за да се изправим пред бъдещите предизвикателства. Благодаря ви за много интересните изложения. Те са доказателство за това колко е важно да се разработват нови сортове, така че да се справим с предизвикателствата, свързани с пестицидите и други бе изразена загриженост във връзка с действащата нормативна уредба, отнасяща се до новите технологии за селекция в растениевътството. Немалко се говори по този въпрос, като че Европа сама си вреди, тъй като действащата тук нормативна уредба – е затрудняваща за всички засегнати страни. Не смятате ли, че е настъпил моментът да преразгледаме действащата нормативна уредба за новите технологии за селекция в растениевътството? Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на гостите ни. Нека се представя. Докладчик в Сянка съм по програмата Хоризонт Европа. От групата Идентичност и демокрация съм. Докладчик съм по тази тема. Работя в Комисията по промишленост и енергетика. Отскоро съм и в тази комисия, Комисията по селското стопанство. Искам да ви задам няколко въпроса тъй като съм работила по-задълбочено в тази област. Имам въпроси към комисията. Кои са основните цели на мисията? По всяка мисия следва да се намерят решения, така че Определили ли сте вече основните си цели? Ако не знаем обаче какъв ще е общият бюджет, то няма да можем да знаем и какви средства ще бъдат заложени за всяка мисия. Днес бе казано, че да, за да се разработи един сорт са необходими 10 години, ако правилно съм разбрала а за какъв срок от време са предвидени отделните мисии. Освен това, в неофициалния документ за мисиите и партньорствата се казва, че по мисиите се определя посоката, в която трябва да се поеме, но не се предвиждат конкретни действия за постигане на целите. По мисия обществено здраве и храни се говори за почвите, здравеопазването и хранителните продукти. Предвижда се тук информационна дейност за почвите, създаването на по-силни връзки с гражданите и разработване на решения за възстановяване доброто състояние на почвите. Работим ли за намирането на решения в момента? Да или не? Установена ли е вече връзка с гражданите? Да или не? Комисар Габриел днес сутринта в друг контекст изтъкна колко е важна връзката с гражданите. Имам и други въпроси, но не искам да злоупотребявам с търпението ви. Благодаря, благодаря ви. Следва сега последният кръг от отговори. Трудно ще бъде в рамките на кратко време да дадете отговори на въпросите. Всеки от вас има по 3 минути. Господин Чъп, благодаря. Ще се опитам да групирам отделните въпроси. Първият се отнасяше до съдебното решение за ГМО и нашата позиция за ГМО. Става дума за съдебното решение от 2018 година и как то се отразява на научните ни изследвания. При всички положения ще има такова отражение но това конкретно решение няма отражение върху нашата научна дейност. Става дума за ГМО и новите технологии за селекция. В нашето предприятие ние не можем да инвестираме в подобни технологии, ако не сме сигурни, че можем да ги използваме, тъй като ние сме малка компания. По-големите дружества вероятно могат да си го позволят новите технологии за селекция и каква оценка можем да им дадем. От научна гледна точка нямаме основания да им дадем отрицателна оценка. Да вземем за пример прецизните методи за селекция. Това е една гръмка формулировка, зад която стоят много различни възможни техники, които трябва да бъдат разгледани подробно. В момента става дума за вече естествено съществуващи сортове. Ако вече съществуват сортовете, то не се прави нищо неестествено. Аз не съм толкова притеснен във връзка с тези нови технологии за селекция. По-притеснен съм във връзка с ГМО. Зад ГМО стоят цели бизнес модели – има и опит с тях до момента. Господин Дорфман, опитахте дали тези нови технологии за селекция ще бъдат революционни в бъдеще. Към момента не мога да отговоря на този въпрос. Не сме го проучили щателно, тъй като са необходими много средства за нещо такова. Аз лично смятам, че тези технологии могат да доведат до промени но трябва да им направим по-подробен анализ. Най-вече, що се отнася до устойчивостта, тези нови технологии могат да доведат за много по-бързо овладяване на болести по растенията. В момента периодът е 10 години. Господин Буда, вие попитахте доколко е, са разпространени тези технологии за селекция, как могат производителите да се възползват от нас, от тях. Могат да се възползват непосредствено от нашите резултати, например. В Германия, например, има една болест по листата на растенията, на която те са много податливи. Към момента тази болест е овладяна. Всички сортове са устойчиви спрямо нея. Но ни отне е известно време. Отне ни 10 е години, за да се справим. Селекционирането в растениевътството може да доведе до много добри резултати, но е необходимо време, необходими са съответните инструменти. А що се отнася до пестицидите, няма проблем с ограничаването на употребата им, ако обществеността го смята за целесообразно. Но трябва да има альтернативи и тук може да се намесят да, да се намесят методите за селекциониране в растениевътството. Мисля, че с това отговорих на повечето въпроси. Може да продължи колегата ми. Господин Борхард ще продължа на родния си език на немски. По-лесно ще ми бъде и аз ще групирам въпросите ви. Не говорих за животновътството, тъй като имах само 10 минути. Не говорих за животните тъй като имах само 10 минути време за изказване. Упоменах обаче, че животновътството също трябва да бъде включено в агроекологичните мерки. Не съм специалист по генетика, не съм специалист по животновътство или растениевътство, но всички стопани, с които съм говорил, искат да се възползват от технологиите за селекция. Госпожа Лиси попита доколко се приобщават гражданите и производителите. Мога да ви дам пример за пример проекта, по който работя. По него има две направления. Произ провеждаме семинари, в които участват практикуващи експерти. Във всяка държава членка следва да се установи един център, в който да си сътрудничат производителите, политиците, както и дружества от областта на растениевътството. Това е нашият модел – по който разговаряме с различни заинтересовани страни. Организираме семинари и даваме възможност за активно участие в провеждани експерименти и проекти. Госпожа Шнайдер зададе въпрос за препаратите за растителна защита. Мисля, че е необходимо известно време в този случай и в северноевропейските страни има проблеми с фузариум и различни вредители. Има редица субстанции, които вече не действат, други пък вече не се пласират на пазара. Така че има много голям натиск за разработване на нови продукти. Има много нови идеи от областта на биохимията, Колегите от Швеция ни попитаха дали не би могло да се проведат експерименти в оранжери. Ако има положителни резултати в оранжериите, може да се направят изпитвания и на открито. За това ще са необходими още няколко години. Ако човек си постави съответните цели, според мен, може и да ги постигне. И накрая, Разговарях с един от нашите учени, Ернст Шулман. Той е специалист по генетика от областта на растениевътството. Той съвсем ясно ми каза, че действащата нормативна уредба не дава възможност на него и неговия екип да изпробват на практика определени методи и да ги въвеждат на практика. Той смята, че тези методи са ефикасни, тъй като става дума за използването на вече съществуващи генетични секвенции. Би му се искало на този мой колега учените да имат по-голяма възможност да работят с такива методи. Би му се искало също така и на европейско равнище да се преосмисли действащата нормативна уредба. Оттам нататък действащите лица, като например стопански субекти, производители, учени, селекционери заедно да работят за решаване на проблемите. Благодаря и накрая давам думата на комисията Франсуа Оло. Euh, Благодаря, господин председател. Въпросът беше преди всичко за, се отнася е за бюджета но в момента дискусиите по този въпрос се водят в страните членки. Това, което мога да кажа е, че предложението на комисията, което аз ще напомня, ставаше дума за 1,11% от БВП. На 100 милиарда евро се оценяват нуждите от финансиране на научните изследвания. За хоризонта 2020 опитът показва, че имаме достатъчно добри проекти, които обаче не могат да бъдат финансирани в рамките на сега съществуващите процедура. Тоест имаме значителни нужди. Тези 100 милиарда, за които става дума, те няма да са проблем, те ще бъдат одобрени, но имаме нужда значителни, от значителни средства за селското стопанство. Какво е, е важно в областта на научните изследвания на земеделието? Имаме кластери и шести кластер най-добре отговаря на нуждите на земеделието, и околната среда и агроекономиката. Тези нужди ще бъдат финансирани от различните бюджети, от различните кластери в рамките на Хоризонт Европа. Има ли да добавиш нещо? Съществува въпрос и за участието на гражданите, тъй като има само една минута а, за моето изказване, имаме се 15 членове на борда на мисиите. Участието на гражданите предполага двустранен процес на даване и взимане. Това трябва да се мобилизира страните членки. Имаме примерно Световен ден на почвите – по този начин ще предложим информация на широката общественост. Имаме селско-стопанските изложби. И по този начин осъществяваме тази двустранна връзка. Да може да слушаме какво искат да ни кажат гражданите, какви проблеми трябва да решаваме и какво е важно за тях. Защото не трябва, трябва да внимаваме да не забравим, да не пропуснем нещо. Това предполага участие на всички заинтересовани страни а, и да използваме всички възможни мултипликационни фактори. Председателят, благодаря ви. С това приключихме с днешното изслушване. Благодаря на всички наши гости. Мисля, че дискусията с тях ще е много полезна за по-нататъчните ни дебати. Представихте ни много идеи които ще вземем предвид и в бъдеще. Точка 15 от дневния ред приемане на решенията на координаторите. Разполагате с съответния документ. Нека внеса една корекция за мисиите. Решихме да посетим Италия и Дания през второто полугодие а мисията до Япония ще бъде потвърдена в рамките на писмена процедура. Може и да не се състои, тъй като не бяхме наясно как да я вместим в графика. Това е за заседанието на координаторите. Колегата Дорфман. Не мисля, че стигнахме до това заключение. Решихме, че при всички положения ще отпътуваме до Япония, но че не е ясно дали ще можем да се наложим за това. Решихме също така, че ще отпътуваме до Италия и до Дания. А, и че ще постигнем споразумение за графика в рамките на писмена процедура. Мисля, че три командировки са прекалено много. Смятам, че трябва да се ограничим само с две в рамките на второто полугодие. Последния път нямаше достатъчно желаещи колеги. Решихме, че ще проведем две командировки до Италия и до Дания. Командировката до Япония е извън квотата. За Япония взехме решение, че ще видим дали тази командировка ще може да ни се вмести в графика. С това впечатление останах аз. Точка разни. Нека само ви съобщя тук, че Следващите ни заседания ще се състоят на 18 и 19 март. Освен това, на заседанието на координаторите решихме да проведем извънредно заседание. То ще се състои на 12 март в 9 часа по време на пленарната седмица в Страсбург. Тогава в продължение на 2 часа ще разговаряме с комисар Кирикаидес. Това ще е още една възможност да обсъдим с нея стратегията от фермата до трапезата. Добре ще е да се възползваме от тази възможност всъщност, тъй като две седмици след това комисията ще излезе с съобщението си за стратегията. На 18 ще разговаряме и с комисар Тимерманс. Това ще е една седмица преди публикуването на съобщението на комисията. Това исках да ви съобщя. Следващите заседания ще се състоят на датите посочени в дневния ред за днешното заседание. Благодаря на всички, които останаха тук до сега. Благодаря на секретарията за организирането на изслушването. Ще се видим най-късно на 12 март. Желая ви приятна вечер!